уважаеми колеги, нека да започнем. Не сме все още чак толкова много в залата, но няма да наказваме тези, които са точни. И така позволете ми да открия първото заседание след лятната вакансия. Надявам се, че сте имали възможност да си починете, да съберете нови сили за многото задачи, които ни предстоят през тази година. Първо ми позволете да поздравя новия член на нашата комисия Това е, е господин е, е, Франсис Амит Димеш, който ще замести госпожа Комодини, това е заместник члена и Ернесто. Вече имах възможност също да поздравя. Така че много-много сърдечно поздравявам двамата нови члена на комисията и се надявам, че ще работим в добро разбирателство. И сега точка първа, приемане на дневния ред. Има едно малко изменение в първоначалните ни планове. Госпожа Либацка помоли дискусията по темата модернизация на образованието в Европейския съюз да започне малко по-късно в 15.30, защото тя е докладчика, ще бъде малко по-късно тук. Надяваме се, че към 3.30 госпожа Либацка ще бъде тук. Така че ще е, започнем всъщност с е, дискусията по е, Брексит. Е, гос ръководителят на групата за мониторинг на Брексит е тук и се надявам, че вие не възразявате да започнем именно с разглеждането на темата Брексит. Господин Здроевски е тук. Можем да смятаме е, тази промяна за прията. Още едно съобщение. Е, приемане на протоколите от 4 май, 21, 22 юни, 29 юни ще намерите протоколите в е, е, досиетата пред вас, в документите. Струва ми се, че няма забележки. Е, ако действително е така, предлагам да процедираме както обичайно. Ако до края на заседанието не постъпят възражения или предложения за промяна, протоколите ще се смятат за приети. И сега точка трета, съобщение на председателя. Днес ще имаме превод на следните езици френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. И още веднъж да напомня, че заседанието се, може да се следи е, с помощта на WebStream. На 11 юли 2017 година имаше заседание на координаторите. Решенията на координаторите е, ви бяха изпратени на 12 юли с имейл. Тъй като до 14 юли нямаше е, забележки и възражения, смятаме тези решения за приети. И така, сега преминавам към една друга тема, която не е чак толкова радостна. Ще ви направя съобщение във връзка с бюджета от 2018 година. 26 милиона евро съкръщение на бюджета за програмата за младежката програма за Европа. В подпрограмата Медии е, също е, е, ще има съкръщение и общо в сферата на културата 4,5 милиарда евро. Така че ние бяхме предложили 14,5 милиона за сферата на културата в предложението на комисията има обаче по-солидни съкрещения и тъй като нашите виждания, е, парламент и съвет са твърде различни, е, бих могла да кажа, че очевидно съветът е, просто не е разбрал а, а, колко важна е а, дейността в областта на културата. Именно в едно време, в което а, се възражда национализма, а, а, е много важно да имаме ефективни инструменти, за да защитим нашите общи ценности в областта на културата под програмата Медии е, е много е, желана, много е, търсена, необходими са повече средства във връзка с тази програма. Ако допълнително се предвидят и предлаганите от съвета съкръщения, виждам доста основание за тревога. Очевидно е, съветът е, смята, че е, в сферата на културата през 2017 година не, не са а, така изчерпани всички средства. А, съветът обаче не се е запитал за причините за това. До този момент а, не можеше да се говори за истинско управление на средствата по редица причини. Това не означава обаче, че средствата няма да бъдат освоени и че те не са необходими. За мен това просто е така прекалено. Същевременно ние с е, големите политически групи. За 2018 година вече сме постигнали компромис по отношение на бюджета. 4 милиона е, нови средства би трябвало да бъдат отпуснати за е, годината на културното наследство е, и отново има едни 14,5 милиона е, е, в сферата на културата по линия на нашата програма, но да се предвиждат съкръщения в това отношение действително е необяснимо. Ние желаем през 2018 година действително да направим всичко възможно, за да направим европейската култура видима е, и осезаема за гражданите. В този смисъл не можем да се съгласим с е, съкръщението. Е, през 2016 година имаше немалко предложения за различни културни програми, но 89 от исканията всъщност не можеха да бъдат удовлетворени именно поради липсата на пари, а не защото е, бяха лоши предложенията. И в този смисъл е, предлагаме е, парламентът да не потвърди предложените съкръщения от съвета, а да продължим да се борим за средствата, които смятаме, че са необходими. И много се надявам, че вие енергично ще е, ме подкрепите в това отношение. Така че да можем да е, върнем обратно е, предложенията във връзка с културата на съвета. И така, бях потресена, откровенно казано, когато разбрах за предлаганите от съвета съкръщение и в този смисъл не можех да ви спестя това неприятно съобщение. И така това бяха моите съобщения. И мисля, че е хубаво веднага да преминем към точка четвърта. Докладчикът вече организира една е първа е, среща. Е, на тази първа среща на групата по мониторинг е, членовете всъщност избраха господин Здроевски от НП и аз го помолих той периодично да ни информира, тъй като Брексит е тема, която е съществена за Комисията по култура е, вече имаше три кръга на преговорите. Е, последният кръг беше миналата седмица. Е, публикувани бяха и позициите по редица от темите, през юли всъщност се проведе първата среща на групата за мониторинг и сега ще помоля, това беше в седмицата на Страсбургската сесия, а сега ще помоля господин Здроевски да ни информира за какво са се споразумяли членовете на групата за мониторинг по въпросите на Брексит и кои са от негова гледна точка най-важните моменти Пет минути за господин Зруевски. Благодаря. Приемам, че мога да говоря малко по-дълго, така че госпожа Либацка на време да се включи. Искам сега обаче да съкратя малко моето изказване. За съжаление няма толкова добра информация. Ако не беше така, щях да говоря по-дълго. Нашата работна група, която има характер на мониторингова група, има три правомощия основно. И ние полагаме много големи усилия да се придържаме към определени граници, а именно – да допринесем за окончателната резолюция на парламента, след това отговор на въпроси, които възникват по време на преговорите и трето анализ и обсъждане на документите във връзка с Брексита, които попадат в нашата сфера на интереси. И така, както казахте, госпожо председател, имаше три кръга от преговори, всъщност два кръга – първото заседание на 19 юни на практика беше само откриване на процедурата по водене на преговори и там нямаше особени разисквания. На 17 юли и 28 вече водихме разговори. На 17 не засегнахме въпроси, които попадат в нашата сфера на компетентност – на 28 август обаче вече направихме това, бяха засегнати някои въпроси вече, които представляват интерес за нас. Искам да посоча следното. Преговорите по Брексит протичат при много неприятни и некомфортни условия. Това, което установявам е липса на подготовка, поради което мога да кажа, че установяваме известна процедурна анархия, което в никакъв случай не води до добри резултати. Например, някои от важните въпроси, които бяха засегнати в третия кръг на преговори, са свързани с признаване на дипломите и професионалната квалификация като цяло. Може да се посочи, че в последния момент на този кръг от преговори, установихме, че това, което се признава до сега, ще въжи и в бъдеще, което означава, че дипломи, които вече са придобити или са ще бъдат придобити преди е, завършване на преговорите по Брексит, ще бъдат признати. Това е все пак малко постижение. Обаче трябва да се вземе предвид и следното, да се отговори на въпроса какво става с студентите и учениците, които вече са на обучение в училищата и университетите и ще бъдат засегнати от Брексита дали техните дипломи ще бъдат признати или не. От това, което знаем до момента, проистича следното. Много млади хора в Великобритания следват но не толкова британци следват в Европа, поради което е много важно да запазим нашия интерес в тази сфера. И за нас това е по-важно, отколкото някои други въпроси. Става дума за една чувствителна, уязвима група, става дума за политически действия, така че тук трябва да бъдем внимателни. Получихме информация за размера на таксите в британските университети. след като Великобритания напусне Европейския съюз. Това са обаче само бележки от предварителен характер, а не окончателни решения. На 18 септември ще има следващ кръг от преговори и след като получа документите, планирам нашата група за наблюдение да се срещне още веднъж и тогава ние вече ще анализираме новите данни в светлината на това, което се е случило до момента. Какви решения са били взети до момента, това ще вземем предвид сега начина на работа. Предлагам нашите членове да се ограничават стриктно върху нашите компетенции. Нашата група за наблюдение се намира в ситуация, в която ние се конфронтираме с нови въпроси – Правят се опити тези нови въпроси да се прехвърлят към нас, обаче те не са в нашата сфера на компетентност. Ние не сме коще за отпадъци, в което се хвърля всичко и попада всичко, което не се приема от другите. Аз ще следя много строго да действаме само в рамките на нашата компетентност. Естествено, аз не мисля за някаква много твърда рамка, но това, което е важно – е, например, следното трудови договори за дейци на културата или сътрудници в културни институции, обучение в училища по изкуствата и програми като Творческа Европа, Европа за гражданите и така нататък, това да се има предвид. Наред с свободите, които са предназначени за гражданите, трябва да се установи, че въпросите, свързани с културата, се отлагат на заден план през есента следващата година нашите в кавички въпроси ще дойдат на дневен ред. Но ние ще следим всичко, което се случва до тогава, защото просто не може да се приеме важни въпроси, попадащи в нашата компетентност, да е, не бъдат обект на решение от наша страна. А сега по финансовите въпроси. Аз разполагам с информация – че финансовите въпроси се разглеждат като нещо много важно от британска страна и разбира се, това е свързано с голямата кампания, която вече е зад нас. Тогава ние взехме тежки политически решения. Става дума за вноските на Великобритания в бюджета на Европейския съюз Става дума за подобряване на медицинската инфраструктура и други неща, обаче тези обещания няма да могат да бъдат изпълнени, поради което ще се проведе дискусия за задълженията на Великобритания към Европейския съюз и към отделни негови държави членки. Разбира се, това ще намери отражение в нашата дейност и в различните търговски договори, които не са част от нашата компетентност, обаче ние би следвало да проявим интерес към тях, защото ни засягат. Ще има ново заседание на групата за наблюдение след преговорите. Важно е да се защитят интересите на студентите, които следват сега в Великобритания. И, както казах, онези, които вече са получили своите дипломи, няма да имат проблеми. И сега още нещо важно. Във връзка с бюджета, естествено е скандал, че се прави опит да ни се отнемат финансови средства. Госпожа Силвия Коста също се занима с въпроси, свързани с културно наследство. Става дума за 4,5 милиарда евро за подкрепа на празненства, свързани с културното наследство, това трябва да дойде от външни източници, а сега се прави опит да се намерят тези средства в рамките на бюджета, с което се нарушават споразуменията, които вече са взети. Благодаря. Председателката, благодаря за вашия доклад и по последния ви коментар за бюджета, наистина мога да се съглася, това не беше споразумението, което бяхме постигнали с съвета, по тази причина, според мен, трябва съвсем ясно да посочим това. Сега от координаторите, доколкото виждам само Силвия Коста е тук, за това сега ще и дам думата за две минути, а извинете и вие също. Докладчикът е от групата на НП. Не, не, не, докладчик в сянка, докладчик в сянка. Благодаря. Грация. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че съм с гръб към останалите. Искам да благодаря на секретарията, на колегите, искам да благодаря на докладчика. Той посочи това, което се случи на тази първа среща, представи много добре нещата. Това са въпроси, които засягат нас, нашата сфера. Документите, които получихме, в тях виждам позицията на Европейския съюз по отношение на Обединеното кралство по различни теми. Аз мисля, че това ще бъде от голямо значение по-специално да обсъдим признаването на дипломите, въобще документите за придобита квалификация и най-вече тези, които идват от трети страни. Разбира се, има и други въпроси, които попадат в нашите компетенции, но искам да се спра на три аспекта. Първо, разрешението за престой. Аз не съм юрист, не познавам много добре материята, обаче разговарях с някои хора, които твърдят, че е трудно да получат разрешение за престой в Великобритания. Тук ще трябва да задълбочим малко преговорите. Признава се местоживеенето, обаче това не е документ за престой. По правило, е, такива разрешения са ограничени в Великобритания. Трябва да се задълбочи малко повече по този въпрос. И след това, след две години, това разрешение за престой изтича, валидността му изтича и това също трябва да се обсъди. Абсолютно всички от сферата на образованието, а и от други сфери, трябва да знаят какви са възможните изключения. Това е важна сфера, свързана с свободата на движение. След това срочни разрешения за престой – може ли лицата, които от 5 години са там, да бъдат взети предвид, т.е. важно е да знаем, че онези, които сменят статута си, които са студенти и след това вече постъпват на работа, трябва да става това по автоматична процедура. Този преход, тази смяна на статута. И след това е, е интересно да се знае следното, когато се говори за облагодетелствани лица, е, бенефициенти, това са изследователи, студенти, които имат стипендии, трябва вече тук е, по-подробно да проучим какво попада в нашата компетентност. По бюджета мога само да кажа, че това би било абсурдно. Други ден ще се срещнем с всички партньори, които се занимават с европейското културно наследство и тук ще трябва да видим дали можем отново да засегнем тази тема. Една такова съкръщение на средства за нас просто е неприемливо. Благодаря. Сабине, желаеш ли думата? Добре. Ти просто се оплака, че не те видях. Само това. Извинявай още веднъж. Следващият оратор за две минути. Sorry, I was taking my head... Извинявайте. Аз си бях махнала слушалките. Благодаря ви. Темата е изключително важна и за мен лично, тъй като моята цел в политиката беше да защитавам социална Европа. Аз винаги съм работил с млади хора, млади хора, които не са непременно заети само с образователна дейност. Разговарях с много младежи, които наистина се притесняват за своите перспективи, имат чувството, че някой е ограбил тяхното бъдеще. Не знам дали обсъждате какво ще се случи на тези младежи, които сега обмислят бъдещето си, искат да участват в европейска програма, но се чувстват отхвърлени от системата – това са много млади английски младежи, британски младежи, които желаят да се обучават в Европа. Има и такива, които участват в неформален вид обучение. Всъщност, младите сега ще бъдат изключени от прекрасни възможности за учене. Има и различни европейски миротворчески проекти, които обединяват много младежи, дори и те да не говорят едни и същи езици. Но самия факт, че работят и живеят заедно няколко седмици, ги променя корено. Така че ясно е, има проблеми. Има проблеми с ученето през целия живот в бъдеще – като тук цената не е само финансова, тя е и чисто човешка и в това отношение засяга всички нас. Нека ви кажа за един случай, докладван в Гардиан. Ние имахме депутат, консерватор, много проевропейски настроен, Избирател от неговата община в Ланкашър е учител по френски в местното училище. Оказва се, че детето на този учител е било жертва на посегателство, казвали са му отивай си у дома, хвърлили са тухла по него. Изобщо целият процес на Брексит доведе до всякакви видове ксенофобия, нещо, което продължава и е много срамно. Благодаря. Ние споделяме тревогите на младите британци във връзка с бъдещето, но в крайна сметка Брексит е резултат от е, решение на мнозинството от гласоподавателите в Великобритания. Всички европейски институции, съвета, парламента, е, Европейската комисия е, трябва да се объединят сега е, във връзка с преговорите и да се договорят благоприятни условия за статута на европейските граждани. Едва когато този въпрос се изясни, ще говорим вече и за бъдещето. И това се отнася до всички програми. Смятам, че това е правилно. Правилно е да не свързваме е, двете дискусии. Естествено, че е, Великобритания в един миг отново ще участва в тези е, програми, е, но е, естествено с е, е, цената на определено финансово участие. Е, поне аз така мисля. Но нека първо да се договорят условията по Брексит и едва след това вече ще се е, говори и за бъдещите взаимоотношения е, на Европейския съюз и на Великобритания. Мисля, че трябва да се придържаме към този график е, и към това принципно решение. В никакъв случай не бива да подкопаваме, така да се каже, общата линия на европейските институции. Естествено, че проблемите на гражданите в Великобритания са важни, но нека да имаме предвид това за което сме се споразумяли. Господин Несиус. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за милите думи. Трябва да кажа, че за мен е чест и удоволствие да присъствам на заседанието, защото културата и образованието са изключително важни в Европа, разбира се. Аз мисля, че и в бъдеще ще продължим да споделяме културните достижения. Сега нека кажа, че съм достатъчно възрастен да помня времето преди присъединяването на Обединеното кралство. И тогава имаше сътрудничество между образователните институции, особено по-низките нива на обучение, различни обмени на ученици, Разбира се, Обединеното кралство сътрудничи и с университети извън Европейския съюз. Не може да се каже, че само благодарение на ЕС продължават образователните програми от този тип. Но с това оточнение ще кажа, че е необходимо, след като вие участвате в групата за наблюдение, да насърчавате бъдещото сътрудничество. Когато Обединеното кралство стане независимо, пак ще има връзки между университетите и правителствата. Ще бъдат установени и нови връзки, така че да има образователни възможности и дейности и споделената ни европейска култура продължава да ни обединява. Трябва да кажа обаче, госпожо председател, Надявам се, че е, всички ще разберат, че няма повод за страх, за разлика от казаното от колегата. Официалната статистика го опровергава. Британия е отворена за бизнес възможностите. Ние приветстваме всички, които идват при нас. Моля ви, не разпространявайте грешни твърдения. Благодаря, Сабина Фахайн, за две минути. Комисията по култура и образование не е мястото, в което трябва да се обсъждат задълбочено въпроси, свързани с вътрешната политика на Великобритания. Нека обаче да се спрем на последствията от излизането на Великобритания върху програмите, които в момента вече съществуват. Ще трябва естествено да се премисли финансирането, начина по който ще продължи това финансиране. Нашата председателка вече каза, че първо трябва да се решат въпросите за това как точно Великобритания ще излезе и Естествено, че Великобритания няма да отплува, така да се каже, <laughs> Това е един остров, който е много близо до Европа и е, взаимоотношенията ще продължат. Но нека първо да видим как точно ще се разделим, при какви условия. Това трябва да бъде съвсем ясно, така че нашата е, работна група, групата за наблюдение, трябва да види как точно изглеждат тези е, въпроси, свързани с разделянето и какви ще бъдат последствията от тук нататък. И след това е, вече ще говорим някой ден и за бъдещето. Но първо, нека да видим как по възможно най-добрият и чист начин можем да се разделим, за да няма хаос, да не настъпи бъркотия. Това е много важно не само за културата и за образованието, но и за медиите, сфери, които са много тясно свързани помежду си. Много трудно ще бъде да а, разделим нещата. Първо трябва съвсем ясно да очертаем границите при това отделяне и излизане на Великобритания от Европейския съюз е, и вече оттам нататък, е, като е, отделим, така да се каже, Великобритания от Европейския съюз и съответно се уточнят и условията при това разделяне, ще знаем как ще продължи работата по програмите. Ние имаме програми, които продължават е, във връзка с е, висшите учебни заведения. Те продължават е, така, по-дълъг период от време. Част от средствата вече са, така да се каже, изтекли. И естествено Великобритания, след като ще излиза, ще трябва да помисли за това как точно да възстанови тези средства. Но Кристина виждам, че желая също да вземе думата. Много моля за кратко изказване. Не, дякую, пани Шенчонца. Е, съвсем накратко, госпожо председател, ако позволите. Благодаря ви. Трябва да сме наясно с това, че по отношение на болонския процес е хубаво да осъзнаем, че има не само държави членки на Европейския съюз, има и други държави. В това отношение трябва да е, има яснота. Аз съм съгласна, че трябва да се уточнят първо условията за е, излизането на Великобритания. Друг проблем обаче е Разъм Плюс, е, в който е, участват не само студенти от държавите членки на ЕС, така че е, нека първо да се оточнят условията за излизане на е, Великобритания и след това вече да се види как точно ще стоят нещата е, по отношение на програмите и съответните институции. Да, благодаря. Благодаря. Обедена съм, че групата за наблюдение ще продължи да ни информира и все пак, е, господин е, Строевски, вие искате още веднъж думата. Моля ви, бъдете кратък. Имаше два въпроса, затова бих искал да взема отношение към тях. Силвия Коста постави въпроса за автоматизма или по-скоро за липсващия автоматизъм при издаването на разрешителни за пребиваване. Да, отговорите, които колегите са получили, е, всъщност са, е, е, са различни. Няма такъв автоматизъм от една страна. Но тъй като просто няма да се намери никакво решение, ако не се предложи нещо от страна на Великобритания, мисля, че трябва да изчакаме ясна позиция. Става дума за свободно движение на хора, не на капитали, не на стоки. Хора. Това е труден въпрос. Трябва да продължим да е, следим отблизо е, нещата, още повече, че става дума и за хора, които са е, уязвими лица. И още нещо университетите в Великобритания се ползват с много добро име, не само в Европа, изобщо в света. И университетите печелят от този интерес на другите нации. На някои от страните, да кажем Индия, участва и финансово в поддържането на тези университети. Важно е не само да се осигури достъпът на студенти от Европа до е, университетите в Великобритания, но да е, се осигури и възможността за получаване на стипендии. Естествено, е, ще се говори и за привилегиите и е, решенията за стипендиите най-вероятно ще е, е, се взимат едва към края на преговорите, не на този етап. Благодаря ви. Благодаря, господин Зроевски. Вие и членовете на групата, която ръководите, ще продължите да ни информирате периодично. Очевидно и следващата, а най-вероятно и в началото на последващата година ще се занимаваме с тези въпроси. А сега преминаваме към точка 5. Доклад размяна на мнение с комисията, извинете, относно модернизирането на образованието в Европейския съюз. Комисията е разпространила документи, един цял пакет, една стратегия за висшето образование, съобщение за развитието на училищата и така висококачественото обучение, предложение за е, професионалните шансове на е, абсолвентите след приключване на цикъла на образованието. Държавите членки е, държат много на възможностите за високо качествено и приобщаващо образование за всички млади хора. И само в рамките на едно такова образование младите хора ще могат да придобиват тези знания и умения, които са необходими в е, нашето време на е, засилена глобализация и на много бързи технологични промени. И по тази причина нашата комисия взе решение да е, изготви на един доклад по собствена инициатива. На следващото заседание ние ще говорим и за този доклад по собствена инициатива. Радвам се много че е, колегите Линч и е, Тайч е, днес е, са тук е, и ще могат да ни представят в рамките на 15 до 20 минути е, целият пакет. И така, предлагам е, вие да решите в какъв реч ще е, говорите и е, като цяло очаквам и двамата е, да говорите не повече, общо от 15-20 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за поканата, благодаря за интереса. Ще ви представим всичко, което се съдържа в този пакет. Но може би да кажа няколко думи, защо точно сега а, излизаме с тези документи за висшето образование и за развитието на обучението в училищата. Това е важен сигнал. Десет приоритета има комисията, които бяха формулирани от председателя Юнкер и образованието, висше и средно образование бяха един от важните приоритети, които председателят на комисията обяви. Е, всичко това е свързано и с е, гражданския ангажимент, е, с иновациите, технологичното развитие. Всичко това естествено е тясно свързано с образованието. И по тази причина сега бе публикувано това съобщение във връзка и с економическото положение, което не е розово настъпи моментът Европа да предлага повече шансове за развитие и трябва да видим какво се случва в сферата на образованието. В Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз се посочва, че е необходимо по-нататъчно развитие по отношение на обучението, предоставянето на умения и навици и знания и във връзка с честванията по повод годишнината на Римския договор е, отново се е, подчерта колко важно е, е всичко това, за което говорим. И в доклада на господин Ламие също се засягат тези въпроси. Тоест, образованието винаги е една важна подцел в рамките на всичко това, което е предназначено и е, засяга въпросите на бъдещето на Европейския съюз. Ние знаем как обаче е, са е, разпределени правомощията в Европейския съюз. Образованието е правомощи на държавите членки. Но същевременно Европейският съюз е, има не само правомощието, но и задължението да насърчава е, сътрудничеството между държавите членки и положителните практики, както и да решава е, трансгранични проблеми. Е, това е в крайна сметка основното, което се съдържа в тези документи в съобщението, естествено, е, там се засягат и е, важните предизвикателства пред образованието. Е, аз ще се спра на, висшето на средното образование, а моята колежка ще говори за висшето образование. Когато говорим за училищата, трябва да подчертая, че всички изследвания посочват колко важно е да се започне е, е, учебния процес, колкото е възможно по-рано. Това е свързано естествено и с е, по-нататъчното професионално развитие на хората. Е, училището в най-ранна детска възраст и съответните детски заведения, в които също се предлага някаква форма на обучение в ранна детска възраст, играят изключително важна роля и за по-нататъчното развитие на детето вече в по- горните класове е, на средното е, образование и в висшето образование, както и в неговата професионална реализация. Е, когато говорим за училище, трябва да имаме предвид естествено и ролята на регионалните и общинските органи и власти има ме основание за тревога в момента. Има естествено и много хубави примери и сектори, в които можем да се похвалим с отлични постижения, но има и сфери, в които все още съществуват много проблеми. Ще се спра на най-важните от тях. От една страна когато правим преглед на равнището на образованието, степента на образование, можем да си пожелаем естествено по-добри резултати. Имам предвид образователния ценз. Това показват и изследванията от ПИЗа, най-вече по отношение на уменията и знанията, с които разполагат абсолвентите има държави членки, в които в определени области действително показателите са чудесни, но в други сфери показателите са твърде незадоволителни. Така че ПИЗа показва, че има много-много поле за работа. Освен това, изследванията от ПИЗа показват и колко важно е, е материалното положение е, на определени е, кръгове в обществото, на определени семейства, което се отразява и на образователното равнище и на уменията и знанията на децата от тези семейства. Така че развитието на знания и умения, шансовете за професионално развитие, а и за образование са изключително важни въпроси. Е, ние сме се спряли на хубавите примери от държавите членки. Е, какво трябва да се направи, за да се организира добре учебния процес в училищата, за да се е, обезпечат те с съответните ресурси. Набляга се на сътрудничеството. Сътрудничеството между преподавателите във връзка с нови учебни методи образованието на преподавателите, възнаграждението, заплатите на учителите и изобщо на преподавателите. И на трето място въпроса за организацията на образователните системи, финансиране, гарантиране на качество. Ето, държавите членки са нашите партньори в това отношение, както и различни групи по интереси и ние предлагаме на базата на тези три теми да разработим а, е, конкретни действия по отношение на а, е, обучението в училищата. Ние мислим за това как можем да засилим мобилността между училищата в Европа. Е, с електронно е, е, обучение и съответните проекти, туининг проекти, как можем да използваме дигитализацията. Има и един проект, наречен Селфи, който се отнася до диги... подготвеността на отделните училища по отношение на цифровизацията сега през есента започваме с този проект. А що се отнася до преподавателите, е, с държавите членки, социалните партньори е, ще водим интензивни разговори за е, кариерата на преподавателите, как можем да направим професията по привлекателна? Как можем да дадем е, допълнителни е, възможности е, за повишаване на квалификацията на преподавателите? Социалните партньори проявяват интерес и би трябвало да използваме социалния диалог за решаване на някои проблеми. И на трето място, ние заедно с държавите членки, поне тези, които проявяват интерес, желаем да засилим обмена на добри практики. Имаме в това отношение вече опит от пилотни проекти, включително и в рамките на ОИСР Бихме могли, естествено, ако държавите членки проявяват интерес, да предложим подобни проекти и в областта на висшето образование. И така, това е краткият преглед е, е, по отношение на училищата. моята колежка сега ще продължи. Благодаря, госпожо Линч. Имате думата за втората част. По отношение на висшето образование, виждате, аз преминах на английски язик. Ще кажа, че Последната важна политика в тази област е от 2011 година. Не е толкова отдавна, но въпросът е за помощта на държавите членки в тази област и приоритетните теми на Еразъм Плюс. Доста неща се промениха през последните 6-7 години – това се дължи и на технологиите. Те променят света на работното място. Променят също така и преподаването и обучението. Сега има много по-голяма конкурентност по отношение на образованието. Завършилите своето образование се конкурират с студенти, завършили в Китай, Индия и къде ли не. Трябва да си възможно най-добрия. Висшето образование става все по-важно и за демократичния живот. Във времена, когато експертността става нещо много спортно, спорно, извинете, е необходимо да възстановим доверието към нея. Що се отнася до приоритетите, за нас е важно да видим как Европейския съюз може да окаже подкрепа, като разбира се се съобразяваме с субсидиарността в областта образование. Кои са основните цели във висшето образование? Първо, да развиваме умения и да се стремим към отлични постижения – да имаме е, системи за този вид образование, които са приобщаващи, защото се знае, че децата от средната класа обикновено се насочват към висше образование, докато останалите не. Ние трябва да се вземем с този проблем, колкото се може по-скоро. Да работим с гражданското общество, защото студентите трябва да развият и граждански умения – Необходимо е също така да се работи много по-ефикасно в името на иновациите. Ние искаме ефикасно и ефективно разпределение на ресурсите. Има дълъг списък от дейности, които сме набелязали за постигане на целите. Аз няма да изброявам всички тях. Позволете ми само да се спра на това колко е важно преподаването в университетското образование. То е не по-малко важно от научната дейност. Затова искаме да сме сигурни, че преподавателите ще имат достатъчно възможности за обучение. Еразъм Плюс трябва да се доразработи, така че преподавателския състав да има по-голяма мобилност и да бъде обхванат в обучителни дейности. Има и инициативи, свързани с новаторските учебни програми вън от класната стая и вътре в нея. Трябва да осигурим достъп и на нетрадиционните участници в обучението да им се осигури място, да могат и те да бъдат мобилни. Принципно ние ще разгледаме всички системи за образование от третата степен, ще разгледаме преразпределението на ресурсите и начина на подкрепа на преподавателската дейност за разлика от научната. Искаме да помагаме на студентите, както и бъдещите студенти, да направят добър избор, да се насочват към предмети, където има недостиг, например научно-техническите дисциплини. Би трябвало освен това, тези студенти да са готови да се приспособяват към едно променящо се общество, следователно са необходими интердисциплинарни умения, както и доста голяма издържливост. Споменах научно-техническите дисциплини, би трябвало обаче да се мисли и за изкуствата и дизайна. Накрая Необходимо е да обръщаме внимание и на уменията, които се освояват от студентите, включително и трансгранично. Затова имаме предложение за тяхното проследяване. Искаме да разберем какво правят завършилите висше образование по-нататък през живота си. Това планираме ние. Принципно Предлаганото от нас се вписва в по-широкия подход. Не става дума за някакви изолирани предложения. Очакваме с нетърпение изпълнението и вашите идеи. Ja, vielen, vielen herz... Благодаря, госпожо Линч. Благодаря и на господин Тойч най-сърдечно за прегледа, който направихте. Сега бих искал по-скоро бих искала да дам думата на нашия докладчик Кристина Либачка и е, след това на докладчиците в Сянка, които са тук и желаят да получат думата и е, след това е, останалите членове ще вземат отношение. Кристина Либачка. Наистина за 2-3 минути да вместя моето изказване е предизвикателство, но а, все пак благодаря. Благодаря за тази презентация. Благодаря за този пакет по образованието. Съгласна съм с вас. Имам предвид а, основното ви послание, че а, Всъщност, предпоставка за добро развитие е образованието, но само с образование тези цели не се постигат. Понякога обаче добивам впечатление, че задължителното образование, особено в този аспект, трябва да попада под ресора на финансовите министри, а също така и на компетентните органи на Европейската комисия. В много аспекти мога да се съглася, но а, от друга страна трябва да посоча, че са заделени твърде малко средства. Например, програма Еразъм Плюс. Трябва да се борим за тези средства. Сега да се върна към образованието. Подкрепям основните тези, които изложихме във вашето изказване. Ние искаме да изготвим доклад в тази комисия, който да съдържа по-подробна информация. Предлагаме два блока. В първия блок искаме да покажем колко сфери от живота попадат под влияние на образованието и второ искаме да покажем, че образованието не е само в правното пространство, то е свързано с развитие на технологиите, финансирането и така нататък, всичко, което е извън неговата система след това да бъдат представени образователните системи в Европа. И тук вече възниква въпроса, поставен на много семинари и срещи. Дали е, е достатъчно спасяването на системата или трябва да се откажем от традиционната система на образование – т.е. тази свързана с конкретно място. Има много източници на знание и мисля, че явлението само по себе си е интересно. Обаче, когато говорим за системи в множествено число, трябва да имаме предвид, че светът и Европа ще върват в тази посока. И третия блок – преподавателите – преподавателите трябва да играят съвсем нова роля. Това не е роля на един източник на информация, както беше преди. Сега учителят е само наставник, този, който дава насоки, но трябва да бъде компетентен. Той трябва да бъде подготвен не само като съдържание, но трябва да притежава и много високи умения и знания в сферата на цифровите технологии, което означава нови методи за повишаване на квалификация на учителите. Искам да посоча, че в новата система на образование преподавателя трябва да бъде най-интересната личност. И четвъртия блок, всъщност последния, трябва да се покаже как ние бихме могли да помогнем да бъдат постигнати целите, които са необходими в бъдещата образователна система, чиято задача е да възпитат младите хора така, че първо да могат да опознават света, но като второ да бъдат в състояние да го променят. Разбира се, между отделните блокове има много подблокове, които е, ги свързват, примерно задължително посещение на училище, За университетското образование също има предвидени е, някои мерки. Планираме конференция с представители на неправителствени организации, с ректори. Ще обсъдим там тези теми, но знам, че ще имаме и други интересни дискусии с колегите на заседанията на тази комисия. И се надявам, че ще мога да се възползвам от вашата любезност. Благодаря. Благодаря, Кристина. Госпожа Боскорт. Също за 2-3 минути. Благодаря. До голяма степен мога да се съглася с изказалите се преди мен по това, че е изключително важно да разглеждаме тази тема и в Европейския парламент, въпреки че попада в компетенциите на държавите членки. Темата само по себе си предполага обаче да разменяме опит и най-добри практики и държавите членки, които имат добри образователни системи, да служат за пример за онези държави членки, където има проблеми. Трябва да се говори в прав текст – Образованието изисква финансови средства и когато те липсват, учениците, студентите и преподавателите са фрустрирани. Резултатите от изследването ПИЗА посочват важността на тази тема. Не е важен само количественият аспект, трябва да се почерта и качественият аспект. Аз мога да се съглася с твърдението, че нивото на образование следва да бъде повишено. Става дума не за това училището непременно да е ориентирано само към добри резултати и постижения, да бъде институция, която причинява стрес на децата. Не! Училището трябва да бъде място за мотивация, училището трябва да развива основни знания и умения. Освен това е важно точно тези умения и знания да бъдат е, развити у децата – които са свързани с езици, обучение по езици, но и обучение в други области. Това е всеизвестна фраза, но пак да повторя, училището трябва да подготвя за живота. Сега вече говорим за цифрови технологии, говорим за съвместен живот, за задължения по отношение на околната среда, по отношение на нашите съграждани и в е, училищното образование може да се изкристализира една личност, която да е, дава добра подготовка на децата за живота. Освен това е важно да се повиши престижа на учителската професия, както посочи колегата Либацка, не само онези да стават учители, които нямат други шансове, а наистина най-добре мотивираните трябва да стават учители. Благодаря, господин Салгиотис, за две минути. За съжаление, ораторът не говори в микрофон. Благодаря. Аз много внимателно слушах има един въпрос, който живо ме вълнува. Има и други въпроси, които за мен са важни. Макар, че критикуваме Европа, винаги ще кажа, че ни трябва повече Европа. Колегата Коста също присъства, има и други италиански колеги. Какво се случва в нашите страни? какво се случва в моята страна. Това е страна, която не е от вчера. Тя е в основите на Европа. Но аз прочетох, че образованието трябва да се осигурява от държавата. Казва се същевременно, че общностите също могат да обучават, но ще им плаща ли държавата? Това което за моята страна в момента е проблематично, е, че се появяват нови училища. Тяхната бройка съвсем не е малка, но се оказва, че за половината има пари, а за другата половина няма. Имам тревоги, които се споделят от всички граждани. Оказва се, че всъщност понякога училищата се строят изключително зле, но това е защото те се строят в жилищни квартали, които иначе са престижни и се полагат специални мерки те да бъдат заобградени. Разбира се, ако човек не може да бъде архитект, трябва да се занимава с нещо друго. В крайна сметка, Същото въжи и за преподавателите и учителите. Не е достатъчно да ти гарантират работа. Трябва всичко да бъде в твоето сърце, да си посветен на това, което преподаваш. И мисля, че точно тук е голямото предизвикателство. Важен е избора, важно е участието и на семейството но често се казва, че ние сме ги пренебрегнали точно тях. Има определени модели, в които семейството е много важно, докато в други държави, като моята, като чили семейството няма толкова важна роля, но ние трябва да изградим тази добра Европа. Благодаря, госпожа Шанова, за две минути. Благодаря. Благодаря. Искам да посоча, че не съм много сигурна дали тук става дума за съобщение на комисията като политически документ. Това е първи въпрос, който искам да посоча. И дали говорим за това проучване, което беше изпълнено като се има предвид, е, че става дума за различни нива на обучение. Трябва да посоча, че съобщението, за което говорихте, аз не можах да разбера всъщност за какво става дума в случая. Това е първия ми въпрос. След това искам да попитам какъв е статута на това съобщение е, New Skills Agenda, което аз смятам, че е много добър документ. Аз е, може би ще получа положителен отговор, но New Skills Agenda съдържа различни инструменти, някои от тях са посветени на модернизацията на висшето образование и мисля, че тук вие сте посочили New Skills Agenda и искам да има нещо по-определено, защото не е възможно да се предлага нов документ, нов източник, нов инструмент. Ние смятаме, че тази този план за действие е много важен. Трябва да имаме цели и тези цели да могат да бъдат изпълнени. Това е което искам да се направи, за да посоча, че а, е, ние не сме а, е, много доволни. Имаме конкретни въпроси, които трябва да намерят отговор. Благодаря. Благодаря. Още е, няколко изказвания, след което закривам списъка. Джули Уорд за две минути. Uh, Всъщност едва ли ми трябват две минути. Много ми беше приятно да чуя, е, че се обръща внимание на научно-техническите дисциплини, защото твърде дълго на тях не им се обръщаше внимание. Занимавахме се по-скоро с хуманитарните За това се радвам, ако се говори за тези дисциплини от комисията, ако се говори от... за това и в академичната общност, то е много важно. Тук има предизвикателства и ние трябва да се обърнем и към работодателите, да отидем по-далеч от света на образованието, да обясняваме на тези, които се занимават с производство, с браншова дейност. Всички те трябва да си дадат сметка, че е необходимо обединение. Тук не става дума за нещо временно. Благодаря за инициативата. А, самич, Благодаря, господин Самич. Позволете ми госпожо Шрадер, първо да ви благодаря за начина, по който въведохте моето присъствие в комисията. Аз съм работил по тези въпроси на национално ниво и сега с нетърпение очаквам да бъда полезен и на вашата комисия – Добре е, че има съобщение от комисията по тази тема, защото когато говорим за необходимостта образованието да се осъвремени, то трябва да имаме предвид, че образованието е ключ към личността, економическия растеж, нашата конкурентоспособност, иновациите и също така най-общо казано качеството на живота и личното и това на обществото. Вече говорихме колко е важно обучението на учителите, а на ниво образование от третата степен, наистина приветствам усилията на Малтийския университет, особено в частта предоставяне на възможности за обучение на преподавателите в университетите. Много е важно те да бъдат обучени в новите техники на комуникация. Научната работа трябва да върви ръка за ръка с това. Преподавателите трябва да са част от процеса, да имат своята важна роля и за това и трябва да водим диалог. Тук имам предвид перспективата и на студентите, и на преподавателите. Необходимо е целият процес да бъде интересен, да бъде завладяващ, но това е и голямото предизвикателство. Благодаря. Е, Благодаря, Силвия Коста, за две минути. Искам да посоча, е, е, че според мен е много важно че дори с известно закъснение комисията все пак е, започна да обръща внимание на този въпрос. Става дума за дейностите, свързани с стратегия 2020. Всичко това се вписва в една обща рамка. Разбира се, някои от задачите изискват време, но е важно да се видят общите предизвикателства, общата рамка. Естествено, трябва да се вземе предвид принципа на субсидиарност. Става дума не само за е, училищното образование, за, а за образованието като цяло, разбира се, става дума и с, за процедурни въпроси. Ще трябва да се занимаем с доклада на госпожа Лимерацка. Ще трябва да разгледаме националните системи и е интересно да видим как си представяте вие този мониторингов модел. Вие посочихте двете основни съобщения. Има някои неща, по които трябва да се работи. Много добър е подхода, който описа колегата Новачка. Той може да послужи като рамка за отделните доклади. Целта обаче е хоризонтално по отношение на всички съобщения и един въпрос накрая. При темата модернизация трябва да се вземат три аспекта. Първо включването. И тук вече ще трябва да бъдем малко по-строги и последователни. Днес се говори за многообразие, за неравнопоставеност и от известно време училището не реагира на тези феномени. След това диалогът между отделните системи училищно образование, професионално образование, липсващите умения, прехода между системите. В моята страна, например, е, има професионално образование, но има и част, която не е включена във висшето образование и след това стратегии, за насърчаване на най-добрите постижения и управление на системите. Това са трите основни въпроса, с които трябва да се занимаем. Докладчикът и докладчиците в сянка със сигурност ще трябва да се занимаят с тези теми. Благодаря. Последно, но не на последно място, колегата Морган за две минути. Благодаря. Аз също искам да ви благодаря и да добавя още няколко неща. Както вече се каза, на нас ни трябва рамка. И освен това, трябва да разберем как можем да обединим нивата по един интелигентен начин, защото иначе възниква проблем с преноса на умения – Разбира се, правомощията на Европейския съюз не стигат достатъчно далеч, но ние трябва да имаме обединителни елементи в учебните програми. Нека намерим начин да го направим, за да имаме тези образователни пространства в Европа. На второ място, много е важна специализацията. Аз имам опит – в тази област и още нещо, за което не веднъж сме говорили, как да стимулираме хората да се насочат към преподавателска работа. Мисля, че това е много важно. Особено с оглед на социално-економическите проблеми в Европа и репутацията на преподавателската професия – много е важно и приобщаването. Но за това е необходимо и по-високо качество – на образователната дейност. Ние трябва да дадем възможност на хората в неблагоприятно положение да се придвижат по социалната стълбица. Благодаря, може би две изречения и от мен накрая. Трябва да посоча съвсем честно, че при е, цялата субсидиарност никой не може да въведе в Европа един е, образователна система. Вероятно тя няма да функционира. Но какво пречи на държавите членки да се обединят около общи цели в образованието и съответно да допуснат известна степен на мониторинг, на наблюдение? Аз е, вече наистина е, ми омръзна да чувам непрекъснато от националните политици колко важно е образованието. Обаче, ако не се предвидят достатъчно средства за да се обезпечат образователните системи, така че накрая да има най-добро образование за всички, аз просто вече наистина не искам да слушам такива неделни празнични речи. И за това моето искане към държавите членки е следното. Заедно да се обединят около определени цели, определен процент от съответните съответните национални бюджети да бъде инвестиран в образованието. Ще трябва да видим в Германия как ще се справим с това, защото имаме един особен проблем. Но смятам, че това би бил добър сигнал. Ясно да се покаже, че говорим, не само говорим за инвестиции в образованието, но и действаме. И ако имаме общи цели, тогава всеки ще може да контролира останалите дали ги изпълнява. Сега искам да дам за кратко думата на господин Тойче на госпожа Линч за по две минути. А, всъщност, Кристина, една минута. Госпожо председател, тъй като държавите членки по много по-трудни въпроси са се споразумявали, например финансиране на военен пакт, то тогава според мен те биха могли да се обединят и около един граждански факт, пакт. Да, наистина, казва председателката. Господин Тойч, съвсем накратко първо искам да благодаря за направените предложения. Радвам се на сътрудничеството, на бъдещите дискусии. Чух и за тази конференция, която вие планирате и многото идеи. Е, аз няма да се спирам сега по-отделно на всяко от тях. Искам само да повторя това, което е важно за нас от страна на комисията, е, да чуем от вас и от съвета, дали анализа, който ние представяме, приоритетите, които е, сме поставили, са в правилната посока. От една страна се казва, че образованието е голямата рамка, в която се движим. Това е дебат, който владее цяла Европа и е, наистина става дума за иновации, за глобализация и за нашия принос. Това трябва да намери отражение като политическа рамка в образованието. И второ, ние сме посочили най-важните предизвикателства вие посочихте и други. Наистина има голямо разбирателство по това, че трябва да се включи приобщаването, включването, да се увеличи престижа на учителите, но наистина е, вие се идентифицирате с всички тези предизвикателства. Освен това се предлага определени сфери, в които до сега е, с е, колеги от държавите членки сме работили съвместно, където имаме конкретен напредък, например кариера, качество, Тоест е, всичко това, което виждате тук, е, не са мои предложения лично, това е плод на сътрудничество на техническо равнище и е, смятам сега, че е важно в политически аспект да поставим правилните приоритети. Благодаря. Благодаря, госпожа Линч. Не мисля, че имам какво да добавя към общото представене. Ясно е, че ще работим заедно по подробностите, в хода на изготвянето на доклада. Съгласна съм най-общо с поделените идеи. Ако е необходимо някакво разяснение по конкретните дейности, които желаем да развиваме, съм готова да го предоставя. Нека кажа, че ние говорим за комуникация, но разбира се, тук стъпваме и върху работата, която вече е била извършена. Така че със сигурност има и подкрепещи документи, на които ще се опрем. Важни са и другите съобщения на комисията. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че това беше много добър увод към нашите следващи дискусии и съвещания. Следващата седмица ще трябва да приемем доклада по собствена инициатива. Аз не знам да има някаква пречка за това, така че се радвам на по-нататъчната работа, на следващите дискусии по тази тема. Мисля, че темата е много важна във всички държави членки и ако ние като Европейски съюз съответно координираме нашите задачи и можем да действаме е, така, че да тласнем държавите членки в правилната посока, бихме отговорили на исканията на всички в Европа. Благодаря за вашата работа, благодаря за това, че представихте вашите виждания и се радвам на нашето бъдещо конструктивно сътрудничество. Надявам се да има такова и със съвета. Благодаря. Äh, Преминаваме към последната точка от дневния ред. Информация относно тристранната среща във връзка с директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Това обсъждане е при закрити врати, така че моля всички, които не са членове на комисията и на Европейския парламент да напуснат залата. Това се отнася за всички сътрудници на съвета и на комисията също.